So good afternoon, colleagues, and welcome back after the summer break. I think this is the first. Добре дошли, колеги. Добре дошли. Това е първото ни заседание след лятната почивка. Имате дневният ред. Надявам се, нямате възражения против него. В такъв случай той е прият. Нямам други съобщения, тъй като, както казах, Нямахме Страсбургска сесия, междувременно няма нищо, Нямаме резолюции. Сега от 26 март протоколите 8 юни и 21 и 22 юни. Вие сте запознати с съдържанието, мисля, че няма, няма възражения, нали така? Добре. И сега преминаваме към първата точка от, дневна, от дневния ред. Това е мисията за Филип Филипините от 7 до 21 юли. Сарая Пас водеше делегацията. Адам Коша от НП, Йозеф Вайденхолцер от социалистите, господин Калс, колегата Калсон. Това бяха колегите от делегацията от страна на парламента. Трябва да ви кажа, че беше много трудно да се осъществи тази мисия, тъй като имаше е, писма, които изпратихме до филипинските власти с молба за подготовка на мисията. Нямаше обаче реакция. Искахме да се срещнем с председателя на парламента, с външния министр. Беше обаче много трудно да се установи контакт с тях. Нямаше отговор. Въпреки това решихме да проведем тази мисия, за да оценим ситуацията в Филипините. Мисля, че програмата беше интересна. Беше хубаво, че оти, отидохте. И така, нека започнем с Сорая. Тя ще направи кратък преглед на мисията. След това ще дам думата на другите колеги. Виждам, че имаме и представители от Филипинското посолство. Вие също може да участвате в е, дискусията. Три минути. Е, ще ви бъда благодарна, ако се местите в тях. Госпожа Сорая Пост, благодаря. Това беше чудесен опит и сме доста положително настроени. Аз беше и положителен опит, че бях ръководител на делегацията. Благодаря на секретарията и на колегите, които ме, ми помогнаха в тази делегация. Мисля, че оказахме положително въздействие за развитието на Филипините. Наистина в началото не беше лесно да се осъществи тази делегация. В понеделник след обед 5 часа започна нашата програма с действащият шеф на делегацията Матиас Ленц и посланиците. Мисля, че Матиас Ленц, шефа на делегацията в Филипините, върши много добра работа. По време на нашата тридневна визита се срещнахме с секретаря Раман Лопес, той отговаря за търговията и промишлеността, господин Бело който отговаря за заетостта и външния министр, господин Кано. Говорихме и с председателя на парламента и говорихме с сенатора Хонтеверос и с архиепископа. Освен това, се срещнахме и с Комисията на, по човешките права, представителите на неправителствените организации, на гражданското общество, блогъри. Говорихме и с представители на международни организации. Нашето послание беше винаги едно и също, а именно да съберем информация от взаимен интерес и да, за да може да разберем по-добре ситуацията в Филипините. Освен това, искахме да изразим и нашите опасения. С сенатора има се срещнахме, той е арестуван в момента, говорихме с него два часа. Освен това, посетихме и Центъра за рехабилитация на зависими от наркотици. Този център се подкрепя от Европейския съюз. Освен това, говорихме, и с изв... говорихме по повод на извънсъдебните убийства – малолетни престъпници от 9 до 15 години. Говорихме и за безнаказаността при убийствата. Говорихме и за състоянието на децата. Водихме конструктивни дискусии, е, изразихме ясно нашите опасения по повод на убийствата. Конгресът и парламентът искат да намалят отговорността на децата от 15 на 9 години. Говорихме за реформата на правосъдната система, за трафика на хора, за, а, за детския труд и говорихме за мирния процес между бившата комунистическа бившите комунистически групировки и мюсулманското малцинство. Пред Филипините има много предизвикателства. Ние окоръжихме правителството за идентифициране на случаи, когато наркомани са арестувани и тези хора да бъдат покрити от един общ механизъм, който да сложи край на безнаказаността. Освен това, окоръжихме властите да продължат с механизма за превенция. Говорихме и за малолетните престъпници, като се застъпихме за това да има достатъчна подкрепа за тях. Говорихме с сенатора Лима, като казахме, че трябва да има и по повод на неговия казус казахме, че той трябва да има достъп до честен процес. Резултатът от нашата мисия беше, че министърът на външните работи ни информира, че има покана към Европейския съюз за участие на, е, на срещата на върха между Азия и Европа. Европейският съюз искаше да получи такава покана, но не беше получил положителен отговор до момента на нашата делегация. Освен това, говорихме и за медиите, медийното покритие на национално ниво, ниво на международно ниво. А, и нашата визита също бе отразена в тези медии. Основен момент беше задържането на сенатора Лима и механизмите и преговорите, посветени на преференциите, ние ще продължим да подкрепяме нашите парти партньори, които действат в Филипините. Това е в общи линии. В заключение мога да кажа, че беше много добре да проведем тази визита и би било разумно да имаме една последваща визита, вероятно следващата година. Срещите бяха добри, но мисля, че е много наложително да имаме и последваща визита за да видим какво сме постигнали с тази визита. Благодаря, Сорая, казва председателката. Разбирам, че има покана за участие в заседанието през септември. Оказва се, че от делегацията за Азия не може да отиде нито председател, нито заместник председателя, но госпожа Чил ще представлява представлява. Казахте, че, имало, че вашето посещение е имало медийно покритие. Какво беше вашето впечатление? Защото когато ние говорим за спешните случаи в парламентарната зала има също медийно покритие, но тонът е много специален. Какво беше вашето впечатление? Ние направихме отговори, ние проведохме интервюта и аз направих изявление, моите думи бяха отразени правилно, нямам негативни лични впечатления. Но естествено има тролове, има много голямо покритие и много действия и от тяхна страна в социалната мрежа. Но мисля, че нямам оплаквания. Мисля, че нещата бяха коректни. Благодаря, госпожа Калсон. Благодаря. Уважаема госпожо председател, колеги, аз участвах в мисията за Филипините и искам да благодаря на на нашия персонал за една много добре проведена и организирана мисия. Благодаря много и на филипинските ни приятели за тяхното гостоприемство. Нека започна с едно признание, а именно, че може да изглежда арогантно ние като представители на Европейския парламент да посещаваме една страна и, започваме, и да започваме да задаваме въпроси за това как страната се държи по отношение на човешките права. Разбирам, че имаше много действия, които бяха поставени под въпрос, действия от страна на президента и на правителството в техните усилия да се преборят с наркопрестъпността. Доколкото аз можах да разбера и да се опитам да разбера, аз се опитах да разбера ситуацията такава, каквато тя бе описана по време на посещението ни. И слушах представителите на правителството, слушах неправителствените организации, блогерите, журналистите и медиите. Опитах се да си напра... да се изгради една обективна представа за това как се опазват човешките права в Филипините. Президента иска да се справи с бедността, с наркопрестъпленията, но у мен остана едно впечатление, че методите е, в тези, за тези усилия не са подходящи. Знаем, че над 7000 човека са убити в борбата срещу наркотрафика. Това са особено бедни хора. Те са убити от, полици, от полицаи без каквото и да е разследване. Когато се случват такива неща, ние трябва да изкажем нашата загриженост. Трябва да се тревожим. Разбираме, че минималната възраст за, престъп... за престъпление е намалена от 15 на 9. Това засяга децата. Това е много опасно. Сега правителството мисли за въвеждането отново на смъртната присъда. И тук също трябва да сме загрежени. Според мен, филипинците вървят в грешната посока, що се отнася до опазването на човешките права. Мисля, че всички ние трябва да сме внимателни и внимателно да наблюдаваме какво се случва в Филипините. Трябва да говорим тук в парламента по тези въпроси. Трябва да говорим в комисията ДРУА и в другите комисии. Ако нашето заключение е, че Филипините не опазват човешките права, то трябва да вземем решение какво да направим. Това беше от моя страна. Благодаря, госпожа Калсън. А сега госпожа Вержа. Oui, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je... Благодаря ви. Извинявам се най-напред, че не можах да чуя съпителното изказване на колегата, за което съжалявам. Но бих искала да ви попитам какви бяха, какви контакти осъществихте с гражданското общество в Филипините, тъй като става дума за сравнително активно гражданско общество или поне такова, което съществува за разлика от гражданското общество в други държави. И бих искала да се спра на няколко от скорошните изявления на президента Дотер... Дотерте по отношение на френската съдебна система. Твърдение, че има в нашата съдебна система ускорени процедури, че може да има временно задържане, което да се превърне в до животна присъда. Често си позволявам аз самата да правя много критики спрямо нашата съдебна система, но подобни твърдения граничат с абсурдното. И мисля, че ако президентът Дотерте си позволява подобни нападки срещу Франция, то е защото специалният пратник на ООН е за Филипините е фронтозойка, която се осмели да осъди убийството на младият филипинец Мует, който предизвика буйни реакции в страната. И ми се струва, че трябва да следим по-близо реакциите на филипинският президент. Не видях никаква реакция от страна на Европейския съюз. Не видях никаква реакция на подкрепа за специалния представител на ООН. Тук нападката не е срещу Франция като държава, срещу представител на ООН. И смятам, че като цяло трябва да подкрепяме в по-голяма степен на представителите на ООН в такива случаи. Това исках, на това исках да ви обърна внимание. Сорая. Да, както вече казах, срещнахме се с блогъри, журналисти, и различни представители на НПО. И разбира се, ние споделяме техните притеснения. Те се опасяват от увеличаване на броят на извънсъдебните убийства, намаляване на минималната възраст за подвеждане под а, а, наказателно правна отговорност. И те също настояваха за ново посещение на нашата делегация. Също така знаем, че Федерика Могерини ще посети Филипините. Ще бъде интересно да чуем резултатите от, и от това посещение. А по отношение на президента Дотерте, действително той си позволява доста остри изказвания, но повечето хора, с които се срещнахме, се опитаха да го защитя, да защитават. А, всеки път казваха, но, че той грешно се е изказал, но не това е имало предвид, че всъщност не е такъв човек и тъй нататък. Но смятаме, че ние не бива да се притесняваме, да се изказваме ясно, но той е известен с а, а, своята откровенност. веднъж самия той си позволи да каже, че е, нацистите в Германия са избили 3 милиона, толкова каза той, евреи, така че няма нищо лошо, че толкова лошо да се случи, ако той убие няколко наркотрафиканти. Председателката нацистите в Германия са избили 6 милиона евреи. Госпожа Поста, да, но той каза 3, а не 6. А, съвсем накратко, защото отбележа, че в дневният ред за заседанието ни този след обед е среща с посланникът ни в Женева, който отговаря за връзките ни с съвета за правата на човека на ООН. Също не е за да подигна въпроса с филипинци, кога отново ще постигнат ви въпроса съвета си в съвета за правата на човека в ООН. А за следващото посещение на нашата делегация, това е тема, която може да повдигнем на заданието на бюрото. No. Then, Mercedes? Okay. No, just very briefly the same. Съвсем накратко държа да отбележа, че в момента, докато разговаряме, има посещения за системата на преференциите плюс в Филипините в момента. Знаете, че това е един от основните ни инструменти за сътрудничество с Филипините. Също това е един много, много важен инструмент. И се опитваме да използваме и този, преговорите в рамките на този механизъм, за да насочим Филипините в правилната посока по отношение на правата на човека. Благодаря ви. Сега се обръщам към посолството на Филипините. Искате ли да вземете думата? Да, е- Вие сте господин Елен Дениек, заместник председател на мисията на Филипините към Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Бех искал само да отбележа, че отбелязваме провеждането на посланието на делегацията на Комисията по правата на човека, проведена през месец юли под ръководство на Сурая Пост. Приветстваме това посещение, тъй като според нас това беше възможност вашата подкомисия да обсъди някои въпроси, които ги притесняват, с представители на филипинското правителство на най-високо равнище. Споменахте министърът на външните председатели. Също така делегация имаше, имаше възможността да се срещна с председателят на Сената, една от двете камери на законодателният ни отговор. Смятаме, че след проведената различни срещи беше установено, че Филипините благодарение на разделението между трите власти продължава да бъде е, демокрация, в която се зачитат законите, а законите ни защитават правата на човека. Проекто закона, с който се намалява е, минималната възраст подвеждане под е, наказателна стебна отговорност, беше споменат. Делегацията на подкомисията по правата на човека се срещна с, с самият председател на Конгреса и може да, да отбележа само, че правителството в Манила взело предвид вашите притеснения. Ще отбележа само, че това е една от множеството мерки предприятия в борбата срещу наркотрафика. Все още не е прият закона и към момента това не е сред приоритетни проектозакони в Конгреса. Също така, споменахте, насилието свързано с кампанията за борба срещу незаконният наркотрафик и последвалите убийства. Това наистина е много жалко, но по никакъв начин тази политика не се ползва с подкрепата на правителството. Бяха споменати някои данни. Държа само да отбележа, че са проведени над 68 000 операции в борба срещу незаконният наркотрафик и съгласно официалните данни, с които разполагаме от нашите власти, е, че загиналите в тези операции са 3451 човека за периода юли 2016 и юли 2017 години, както продължавам, да повтаря непрестанно и министърът на външните работи всяко едно убийство е едно убийство в повече. Пак казвам, тези практики по никакъв начин не представляват политика подкрепена от правителството. Тези кръвополития не се дължат на политиката на европейската на, на правителството, извинете, а са в резултат от а, първомерна намеса на правоприлагащите органи. Благодаря ви. Мога само да се съглася с казаното от вас в началото, а именно правителството на Филипините в рамките на много международни форуми полагаше усилия за насърчаване и защита на правата на човека. Сега обаче има проекто закон, който твърдите, че не е сред приоритетите ви, но който предлага на практика свалянето на минималната възраст за подвеждане под наказателно съдебна отговорност на 9 години. Напълно противоречи на тази ваши политика към момента. Надявам се този проект да не бъде прият. Няма да продължаваме дискусията сега, но както вече предполагам сте се убедили и в нашата подкомисия, другите комисии на Европейския парламент ще продължаваме да следим развитието на събитията в а, Филипините и ще продължаваме да следим отблизо правата на човек и да, да изказваме становището си под формата на резолюция за спешни случаи или под друга форма. И така приключваме с тази точка от дневният ред. Следва дебат с посланник Соренсен, който е посланникът на Европейския съюз в Женева към всички международни институции, там включително и съвета за правата на човека на ООН. за днес ще се приведе при закрити врати по искане на посланника. So those who are not in... Моля всички, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врати, да напуснат залата. Благодаря ви. Okay.